поръките от Сметната палата. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. Това е съвместното заседание с Комисията по околна среда. Извинявайте, колеги, че малко закъсняхме. Добре дошли на колежката Валия. Сега ще говорим за наблюдение и проследяване на тютюневите изделия. Тази система се очаква да задейства в края на годината. Тя трябва да предотврати контрабандата с цигари на европейския пазар и контрабандата да бъде идентифицирана. В момента се прилага директивата за тютюлени, тютюр, тютюневите изделия. Има делегирани актове на комисията за, във връзка с това приложение. Те са важни и за нас. Интересно е за нас да чуем техническите мерки, които се вземат за наблюдението и проследяване на тютюневите изделия. Трябва да се интегрира тук и протокола по, а, за нелегалната търговия с тютюневи изделия. трябва да посоча, че 80% от нелегалните тютюневи изделия идват извън европейския пазар. Е, една част от тях са нелегални цигари. И ние очакваме тези проблеми да се решат. Много хора, много търговски представители ще бъдат засегнати от делегирания акт. Той ще има въздействие и в селските райони. Така че важно е за нас да имаме една система, която е ефективна, намалява разходите, предотвратява монополите, защото монополите вдигат цените и разходите. За мен е важно да създадем един световен стандарт и всички, които се занимават с темата, знаят, че има лоби на тютюневата индустрия, защото печалбите тук са огромни. Има нужда от една обща система, в която да се интегрират всички досегашни системи. Добре дошли на двамата експерта, на двамата от Генерална дирекция здравеопазване и от ОЛАВ. Това е госпожа Кемп. Тя е представител на неправителствена организация и също среща, срещали сме се вече и преди госпожа Бертелети Кемп и приветствам господин Люкен от КАИТЕ. Това е център за проследяване, в който работи той. Той също има много голям опит за системата за проследяване на тютюневите изделия. Но също така има опити в други регулирани сектори, лекарства и машинни части. Комисията трябва да ни каже докъде са стигнали нещата и до каква степен има бюджетен контрол тук. Госпожо Валян, имате думата. Благодаря много. Благодаря, госпожо председател. Аз също ви казвам добре дошли на това съвместно заседание за, по темата на наблюдение проследяването от тюневите изделия. Ние, както разбрахте, решихме в двете комисии да поканим е, важни докладчици за обмен на мнение. Очакваме тук да имаме възможност да се заемем с изключително важни въпроси относно здравото, здравословното бъдеще на европейците. Това е нашето желание и решимост за този доклад. Именно това очакваме да постигнем. Разбира се, искаме да разберем по-добре как тази нова рамка ще помогне на производителите и търговците с тютюниви изделия. В тази област основната ни цел е гарантирано на общественото здраве. Както каза вече госпожа е, Гесле, търговията с незаконни изделия, които не отговарят на директивата за тютюневите изделия, такива изделия присъстват на пазара и има възходяща тенденция, или поне така такива са индикациите. Нашето ние разбираме, че те е, пречат е, на правилното търговия и наруш... водят до нарушение на съответните законодателни разпоредби. За това е, за нас е важно да имаме ефективна и сериозна е, рамка, е, която да ни позволи да решим тези проблеми. Разбира се, за нас е, особено важно е да разберем както по, по, чрез тези действия можем да подпомогнем борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия е, това са моите кратки встъпителни думи, тъй като ни предстои е, сериозен и дълъг дебат. Позволете да дам думата на господин Мартин Сейшъл заместник генерален директор на Генерална дирекция здравеопазване в Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати. Преди всичко благодаря, че ми давате възможност да изложа позицията на нашата генерална дирекция по изключително навременна тема. Както ви е известно, в момента комисията работи по прилагането на нова система за проследяването тютюневите изделия, съгласно член 15 от директивата за тютюневите изделия и с радост ще ви информирам за актуалните дейности и приоритети. Първо обаче, нека припомним основната цел на тази система в Европейския съюз и за включването на тези разпоредби в директивата. Незаконната търговия с титунови изделия има сериозно подриващ ефект върху обществото. Първо, достъпа до по-ефтини тютюневи изделия подкопава общественото здраве, а това води и до пристрастяване към тютюна, особено след млади хора. Второ, Подкопават се националните и европейски усилия в полза на общественото здраве, защото незаконните изделия едва ли отговарят на изискването относно съставка и предупреждения относно опасността за здравето. Това е, води отново до широко използването тютюневи издения, особено сред младите. И накрая едва ли се изтрува да споменавам какви огромни загуби причинива е, незаконната търговия. Съгласно 122 проучвания, сумата е около 11 милиарда евро годишно и за това трябва да действаме е, категорично и комисията държи на това изпълнението на протокола FCDC за ограничение на незаконната търговия на тютюневи изделия е се важен факт. След подписването му през юни миналата година ние работим много сериозно за разпространението му и в Европейския съюз и е, извън него. Така ние отправяме ясна ясно послание към международните партньори за готовността си да се борим с тези явления. Очакваме с нетърпение приложението на протокола точно и в този контекст попада и цитираната система. Както знаете, член 15 от директивата предвижда система за проследяване на всички тютюневи изделия, произведени в Европа и циркулиращи на европейския пазар така ще се стигне до изпълнение на протокола. Нашата генерална дирекция в рамките на комисията отговаря за този процес, заедно с колегите от ОЛАФ и другите компетентни служби. И ние отговаряме и за вторичното законодателство. Уверявам ви, това е твърде важен приоритет за комисията и ние е, работим с цел спазване на сроковете и ефективността. Задачата никак не е лесна, тя изисква стратегическо, дългосрочно мислене, а и въвеждането на съответни срокове за изпълнение на, на тези изисквания. 20 май 2019 година съгласно директивата. Въпреки, че не е лесно, аз съм оптимист, смятам, че ще спазим тези срокове. Основната ни задача е ефективно проследяване на веригите за доставка на тютюневи изделия в светлината на опазване на общественото здраве. За да постигнем това, ние се нуждаем от обективна система за веригите на доставка и действие на правоохранителните органи. Ние в провеждаме сериозни целенасочени консултации, проучване на пазара, срещи с заинтересовани лица с цел да получим идеи и технически, и практически, и политически от всички страни, за да постигнем изпълнението. Уверявам ви, че ние работим напълно в съответствие с ам, протокола, тъй като работата с ам, тютюнопроизводителите е много важно. Всички протоколи от срещите се публикуват. Така трябва да е, гарантираме работа на системата и в полза на, прево, на прилагащите органи. Всичко това ще бъде отрешаващо значение за системата за наблюдение и проследяване. Разбира се, пропорционал, адекватна на е, нашата цел и без да създава затруднение малките и средни предприятия е, целите ни трябва да да докажат и своята економическа ефективност. Освен това, ние трябва да изпълним всички изисквания по протокола, включително контрол на системата за проследяване от страна на компетентните органи. Комисията работи от самото начало, проучвайки всички възможности за правилно изпълнение на целите си. Иначе за сроковете имаме план, по силата на който трябва да излезем с документ до края на тази година. Нашата генерална дирекция, дирекция работи е, експедитивно по въпроса. Дискутираме и с държавите членки и се надяваме че ще излезем с документ за консултациите още през това лято. Тук залогът е не само европейската система, това създава модел, който е пример за други страни. Нашите решения трябва да бъдат правени, затова е още е по-наложително да наложим високи стандарти на съответствие и съвместимост. Мога да ви уверя, че всичко това продължа, е на вниманието на комисията съгласно член 15 на директивата. В целият този процес парламента играе важна роля повишавайки общественото съзнание. Аз с радост ще отговор... заставам пред вас, за да отговоря на всички въпроси, които бихте имали във връзка с темата. Благодаря председателката, благодаря госпожа декан представител на ОЛАФ. Благодаря много, госпожа Хофман. Благодаря много, госпожи председателки, трябва да кажа всъщност. Благодаря, че ме поканихте на това заседание, което наистина е много важно. Отново искам да уточня, може би знаете, че е, Олаф е, е, и неговия генерален директор играе отговорна роля за проследяването на незаконния трафик на цигари, но всъщност Генералната дирекция здравеопазване отговаря за прилагането на системата за наблюдение и проследяване. Както виждате, ние работим, както винаги, заедно, пост осъществявайки изпълнението на тези разпоредби. Ние е, Олаф имам предвид, осъзнаваме, сериозността на задачата, за да постигнем баланс между потребностите на различните заинтересовани страни, да създадем а, една добре работеща система, което е голямо предизвикателство. Както казах в началото, ние сме водещата, водещото звено в борбата с търговията с незаконни тютюневи изделия и искам да поставя нещата в по-широка перспектива и да споделя с вас докъде сме стигнали с нашите мерки за борба с незаконната търговия на тютюневи изделия. Знаете, че нивото е високо, недопустимо високо на тази търговия, недопустимо както от здравно, така от

гледната точка на фиска, така и на сигурността. Ние приехме през 15-та година съответна стратегия на Европейския съюз. Имаме и заключение на съвета от декември 2013 година. Имаме и план за действие с 15 действия от, на европейско ниво и ниво държави членки. В момента ние приключихме изпълнението на този план за действие. Може би знаете, тъй като е изпратен и до вас, и до съвета, е, че ние отчитаме напредъка на по стратегията от 2013 година през май тази година имаме така наречения доклад за изпълнение по тютюневите изделия пред комисията. В обобщение накратко ще представя основните моменти от този доклад. Той включва две части. Първо, отчита се напредък от 2013 година и което е може би по-важно и за вас представяме някои идеи за бъдещи действия. Констатациите в нашия доклад са, че в общи линии държавите членки, Европейския съюз, комисията и ОЛАФ постигна своите цели, както в политическото отношение, така и по отношение на изпълнението. За пример ще посоча, че задържането на незаконни цигари е се от 3,2 до 3,8 милиона стека през последните години. Олаф в защита на европейските интереси на Европейския съюз е допринесъл за задържане на милиард и 100 милиона цигари, през последните години. Мартин спомена някои неща, но аз ще допълня основните акценти в изпълнението е укрепване на регулаторната рамка с приемане на директивата за тютюневите изделия и с подписването и ратификацията на протокола FCTC, като благодарим на парламента за подкрепата и за бързата европейска ратификация през, което стана факт през 16-та година. Отново благодарим. Трябва обаче да признаем, че тази регулаторна рамка все още не се прилага, протоколът не е влязъл в сила, така че е, е, очакваме още 40 ратификации. 6 държави членки са ратифицирали протокола, броя трябва да нарасне. Както каза господин Сашел, ние работим активно за ратификацията на протокола с държавите членки, но също и в значими трети страни и усещането ни е, че постигаме резултати и се надяваме протокола да влезе в сила до края на следващата година. И все пак трябва да подчертая, за да имаме ефективен протокол с действени разпоредби, се нуждаем да трябва да обхванем и основните страни на происход и транзит Както вече се каза с приложението на важните разпоредби от директивата, ние също прилагаме и основните моменти от протокола. В общи линии мисля, че по отбелязваме напредък и законодателно, и в изпълнението. Продължаваме да работим, но, както знаете, черния пазар непрекъснато се променя. Вие казахте е, е, да съществуват така наречените cheap lights. Те са това се отчита и в нашите, нашата стратегия от 13-та година. Така че непрекъснато трябва да се съобразняваме с новите предизвикателства. Е, вие също излязохте с резолюция от март 16 та година, с която също се съобразяваме, а пък Комисията работи съгласно доклада от, тази, от май тази година и се надявам, че ще можем да съобразим своите средства. Тук не мога да кажа много повече, работим по въпроса, но вече чухме от естонското председателство, че те предвиждат заключения на съвета за а, при, приложението на решението от май. Е, ще разчитаме и на вашата помощ. На базата на консултациите с съвета, парламента и на останалите заинтересовани страни, очакваме комисията през 2018 година да излезе с набор от мерки за изпълнение на доклада. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега госпожа Бертелети. Имате думата. Thank you very much. Uh... Много благодаря. Уважаеми депутати в Европейския парламент за това, че ме поканихте на този много интересен дебат. В моето изложение ще обясня накратко какво означава партньорство без а, тютюн ефтим и как действам. Искам официално да заявя, че никога не съм получавала никакви средства или каквото и да е друго от търговски дружества за а, изхода на а, преговорите. Искам също така да кажа, че не съм експерт по проследяването на незаконната търговия с тютюневи изделия, но мога да разбера за какво става. Сега, коалицията на партньорство без свободен градим 42 организации в 23 страни. Имаме партньорство с 3 международни световни организации. Е, ние правим това, което правим, защото Тютюнопушенето е най-голямата причина за смъртност в Европейския съюз, а, за рак, сърдечно-съдови, дихателни заболявания. Ние също така сме ангажирани в борбата срещу незаконната търговия, защото тя се. А, тя е предназначена за отваряне на закрити пазари, което води до загуби на приходи за правителствата. Какво означава да не видиш гората от на треската в окото? В началото на преговорите всички много бяха насочени да търсят незаконната търговия. Системата е много сложна. И дори ако всичко, което се прави, представлява истински всеки опит да се обясни какво ще означава системата на проследяването. А, мисля, че ще съгласите с мен, че повечето от европейските граждани ще бъдат а, загубени в превода. Ние използваме е, примера. Дали изпускаме, не виждаме гората заради едно дърво, изгубваме най-важното и общата картина. Аз не съм специалист по проследяването и моето изложение ще бъде насочено върху гората. Искам да ви помоля да се разходите с мен, да видим гората и това ще бъде основният аспект на нашето досие. И така, първият въпрос, който трябва да си зададем въпроса, каква е целта на една система за проследяване? Така както аз разбирам нещата, че системата за проследяване на а, тютюневи изделия е да даде възможност да проследи цялата верига. Също така трябва да се установи а, онази точка в а, веригата на доставки, където а, законно произведени тютюневи изделия влизат на незаконните пазари. В 2014 година беше наложена глоба на British American Tobacco. Какво означава това? Това означава ли, че тютюновата промишленост отговаря за контрабандата на собствените си продукти? Може би трябва да погледнем и да видим. Макар, че ние трябва да погледнем а, и да видим къде, как започнахме, къде започнахме а, преди а, 19 години се появиха данни за контрабанда от тютюневите компании. В 2000-та година Европейската комисия и 10 държави членки заведоха дела срещу Филип Морис, и а, други за а, контрабанда на тютюневи изделия за фиксиране на цени, за подкупване на обществени лица в международен план и така нататък. И това, госпожи и господа, доведе до споразумението между Европейския съюз и Филип Молис Morris International и доведе до преговори за международен протокол срещу незаконната търговия с тютюневи изделия. Ние трябва да се гордеем много с това. И така. Може да кажете, добре, това е в миналото, какво става сега? Погледнах а, на а, бележка а, от председателството до работната група на високо равнище на генерални директори на митниците, където се казва, че контрабандата днес е много по-малко застъпена в Европейския съюз, но от другата страна а, ефтини заместители доминират пазарите. И така, тук това е картинка от 2011 и 2012 година от Световната митническа организация. Тя показва, че контрабандата на автентични цигари е много добра, много по-голяма, отколкото на подправени цигари. Това е една забавна а, графика. Това е, казва Филип Морис е, на своите акционери. Само 2% са произведени, от цигарите са произведени от незаконни производители. Това е, всъщност е направено като за а, публиката, но официалните, официалната цифра е 7%. Добре, може да кажете, това са числа, но това са а, числа по широкия свят, а не, не се отнасят за Европейския съюз. Това е едно обобщение на проекта Сани, проекта Стар, изготвено от KPMG. малко. Обобщението на този доклад показва, че 56% от незаконния пазар са свързани с автентични цигари според собствените данни на тютюнопроизводителите. И както и да разгледаме данните глобално или за Европейския съюз, виждаме същите резултати, че повече от половината от незаконния пазар – е а, а, с тютюневи изделия на съответните производители. А, има една система на пиар успеха, но а, дали а, можем ние да вярваме на данните, че те са се променили наистина? И на трето място, каква е стратегията на тютюновата промишленост, за да може те да ни убедят, че са чисти. През последните 10 години тютюновата промишленост показа опита си е, за сътрудничество и обърна особено внимание за подправените цигари и е, също така въведоха собствена система, наречена Codentify. Това е голямо предимство, тъй като правителствата не влизат в цигарените фабрики. Но така както се описва тази система, Codentify не дава възможност да се види кой код е истински и кой е фалшив. Но това не е края на историята. Тютюневата промишленост много добре си замита следите и в момента го правят наистина още по-добре, като а, продават Codentify, системата на ушчисти системи. Кой всъщност помага на решението на проблемите в тютюневата промишленост? Както казва господин Лекен, може да ви изглежда независим, но той а, насърчавал ли е Кодентифай в миналото с презентации и ако го е правил, ще, повя... ще вярвате ли на, на, на решенията, които ви предлага? И така. Искам да приключа, защото моите 10 минути свършват. И в заключение искам да кажа, че тютюновата промишленост е ангажирана в незаконния пазар на своите продукти. И макар, че е вярно, че може да има по-малко иземвания, но ако имате пожар във вашия а, при, а, при вас, а, ако имате пожар, а, и след това а, въведете пожароопасна аларма. Ако нямате пожар, ще махнете ли алармата? И това е системата и това е целта на системата за проследяване. Незаконната търговия е глобален проблем, за който е необходимо глобално решение и протокола е отговор. Всяка организация, която насърчава системата Codentify, трябва да бъде изключена Европейския съюз и държавите членки трябва да гарантират третите страни да могат да гарантират премахването на всякаква форма на манипулация от страна на тютюневите производители и да се осигури оперативна съвметимост. Тук давам някои идеи за дърветата. Искаме да гарантираме а, дефиницията на независимост е безпробойни. Искаме да гарантираме договорите между производителите и а, компаниите които съхраняват данни, да бъдат преразглеждани. Също така трябва да гарантираме стандартите за сигурните характеристики и уникалния идентификатор да бъдат свързани. Сега това е за да не може да се клонира или да се смени един уникален а, код. И а, това може да бъде добро решение. Благодаря. Благодаря. Искам да дам думата на господин Люкен. Може би може да се спрете и на въпросите, зададени от госпожа Бертелети. Имате думата. Благодаря. Най-напред благодаря на... Благодаря за поканата за този обмен на мнения. Естествено. Аз ще споделя своите становища и мнения и своя опит, свързан с наблюдението и проследяването на тютюневите изделия. Аз съм наистина един от малките клонове, на едно голямо, голямо дърво. Схемата, е, темата е много специфична. Ще се спра най- най-напред на общата картина от гледна точка на центъра, за който работя. След това ще навляза в спецификата на материята. So those are the questions I have been asked to uh, това са въпросите, на които бях помолен да се спра. За кого работя? Атос е лидера в дигиталната трансформация. 100 000 хора по света работят за него. Техниката не работи много. Проработи. Добре. Ние сме компания, която има приход на година 12 милиарда евро. Работим в областта на цифровото работно място, инфраструктура, клауд решения. Ние сме компания, която обработва 6 милиарда милиарда плащания, ние сме център за компетенции и сме съсредоточени върху борба срещу данъчните измами, измамите по принцип, укриването на данъци. Центъра за компетентност дава независими решения на проблемите. Ние сме системен интегратор, т.е. ползваме продукти от трети страни и оценяваме техните платформи. На базата на желанията на нашите клиенти ние се опитваме да даваме независими решения. Това, което каза госпожа Пертелети, всички технологии кодифицират определени схеми за наблюдение и проследяване. Ние гледаме, използваме нашия радар и казваме дали тези технологии могат да бъдат използвани за целите на потребителите. Ние знаем какво означава да се инсталира един принтер, който да принтира даден код и камера, която да го прочете. Ние имаме опит в различни бизнеси, фармацевтика, тютюневи изделия, части, резервни части за машини, алкохол. Във всички тези области има нелегална търговия. Ние следваме тенденциите в различните сектори. Аз няма да навлизам в подробности за тютюневата индустрия, но ако ви интересуват, мога да отговоря на евентуални въпроси. И така, следихме е, дискусията за тютюневата индустрия, следихме и приложението на директивите в областта. През 2014 година директивата за тютюневите изделия и свързаните с тях система за наблюдение и проследяване, знаем, че тази схема трябва да задейства през 2018-2019 година проследихме дейностите на економическите оператори. Нашето мнение е, че те няма да могат да се адаптират на време, защото те не знаят как ще работи системата и какво да направят, за да са в съответствие с тази система. Сега, за какво става дума по принцип? Ние имаме контакти с много заинтересовани страни. Това означава представители на министерства, също така и представители на производителите, големи, малки производители, дистрибутори, търговци на дребно и едро. Говорим и с Генерална дирекция здравеопазване и безопасност на храните. Участваме Участвахме в семинари на Генерална дирекция здравеопазване, участвахме и в публичните консултации. По време на срещата през май с Генерална дирекция здравеопазване говорихме за основни стратегии ние разбрахме, че има следните опции. Кой какво ще прави? Опцията тук е модел на смесено управление. Това означава, че държавите членки ще определят органа, който ще е отговорен за идентифицирането на кода. Тези кодове са интегрирани и сканирани от определени оператори. Всички економически оператори трябва да могат да следят и да се обхванат и от цялостната система за проследяване. От наша гледна точка този модел е разумен и реалистичен. Смесената, ге, смесеното генериране е разумно, когато държавите членки контролират системата, това означава отделяне от лобито на производителите производителите няма да носят отговорност за проследяване на своите продукти. Някои заинтересовани страни обаче може би не знаят точно за възможностите за използване на технологиите, възможностите за копиране на кодове. Всеки код може да бъде копиран. Осигуряването на даден код означава опазване на данни. Системата в такъв случай ще види, че има идентични кодове. Ако има копиран код, то тогава продукта няма да може да бъде а, е, идентифициран като истински. Що се отнася до модела за съхраняване на данни? Мога да кажа, че тук става дума за управление на данните. Всеки, всяка система за съхраняване на данни подлежи на контрола на даден оператор. Следващ модел е общ, общ преглед на данни за пренос. Някои държави членки предпочитат да имат своя система за съхранение на данни. Ние не смятаме, че това ще един разумен и, економически изгоден модел. Това, тези модели ще произведат допълнителни разходи. Ще трябват допълнителни аналитични капацитети. Смятаме, че анализът на данни трябва да е централния момент – при схемата за проследяване. Тук трябва да участват всички заинтересовани страни. Що се отнася до другите опции, ще бъда кратък, трябва да кажа, те са разумни и могат да подобрят системата. Един проблем не винаги е ясно какъв елемент генералната дирекция иска да заостри. Надяваме се този проблем да бъде в последствие решен. Сега, как ще се осигури последователността на бизнеса? Трябва да има контролна система. Операторите трябва да използват преди да разопаковат и да разпространяват стоките. Всяка система може да се срути. От техническа гледна точка трябва да кажем, че тази система без контролни механизми няма смисъл. Трябва нещата да се основават на член 14 от директивата. Уникалната идентификация. Как да се осигури тя? Кодът за уни, уникална идентификация трябва да е процес, който да е независим и отделен от опаковането. Уникалната, уникалният код е отговорност на държавите членки, т.е. почти всички бизнеси използват контейнери, кон, кодове за контейнери за пренос на своите стоки. Това са кодове SSCI. Един <clears throat> отделен процес ще наруши бизнес процесите и ще увеличи разходите. Това ще е отежнение за малките и средни предприятия. Технически възможно това е, но не виждаме добавена стойност. Това само ще осложни дейностите на бизнеса. И тук отново правя препратка към член 15. Дали системата подобрява наблюдението и проследяването на тютюневите изделия? Незаконните, нелегалните цигари, произведени извън Европейския съюз, са произведени именно с цел да бъдат контрабандирани в Европейския съюз. Дали системата може да ги открие? 80% от контрабандата идва от трети страни и ние смятаме, че тази система ще може да открие именно контрабандните цигари, ако Генерална дирекция здравеопазване работи с властите от трети страни, които не са част от протокола, страни по протокола за нелегалната търговия с тютюневи изделия. Трябват ни обаче тук е, технологични експерти, а не непременно експерти за нелегална търговия. Единственият начин да има стандарти е проста система и да има отворени стандарти. Това ще даде възможност на други страни да си сътрудничат с Европейския съюз. Една система, която е проста система, няма да даде възможност на съседни страни да се оправдават със, сложност, с техническата сложност и да откажат сътрудничество. И така в заключение, ако модел основан на приоритетните и предпочитани политики – мисля, че един такъв модел ще даде възможност на операторите да поемат контрол за своите изделия. Смятам, че системата ще даде възможност за откриване на нелегалните изделия и ще помогне на всички заинтересовани страни, включително и на правоприлагащите органи, да се справят с контрабандните изделия. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на всички наши гости, колеги. Както знаете, сега е ред на въпроси и коментари, но припомням, че не разполагаме с неограничено време. Интересът е голям. Бихме желали да дадем възможност на всеки да вземе думата, а също разбира се да оставим от, време за отговор и на нашите участници. Имам вече заявени желания за изказване. Някой друг, който желая да бъде включен, госпожа Салафранка и така е, имате думата. И така, госпожа Айосо е първата. Моля по две минути от всеки. От... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. З... Директивата за тютюневите изделия ни е позната. Знаем, че трябва да има обратно проследяване и това трябва да става не от тютюневата промишленост, а от независим орган. Това беше изискването на директивата. Аз не съм специалист по проследяването, но нещо ме притеснява. Тази система трябва да е оперативно съвместима, за да работи добре, да се обменя информация с трети страни. Това е много важно, ако говорим за внос и износ на тютюневи изделия. Зная, че това ще бъде уредено във вторичното законодателство и все пак не мога да не се попитам кой ще решава кой ще се включи в, проследимостта, в проследяването. Мисля, че възможностите ще са различни. И кой ще гарантира резултатността? Благодаря. Мисля, че се побрах в по-малко от две минути председателката. Да, наистина, госпожи председателки, благодаря на всичко място. На първо място, че организирахте това изслушване. Е, аз вече от няколко години ръководя работна група в е, Европейския парламент по, за тю, тютюневата промишленост, където също съм член, както съм член на комисията по здравеопазване и в тази комисия. Много се радвам, че мога да задам своите въпроси на госпожа Хофман, господин Сешел и госпожа Хофман. Цялата верига трябва да се следи, казахте го, от производството на тютюна до крайния резултат. И е много важно да се води борба с незаконната търговия. А може ли да би следвало да се изготви да и приеме такава система, която да позволява това? Какво мислите? Второ, ако говорим за резултат, трябва да привлечем и потребителите, като да можем да им им даваме информация за влиянието върху здравето, включително и апове за, за смартфони и така нататък Тоест, да им дадем инфо, възможност за по-сериозна информация. Мислили се по въпроса към госпожа Хофман. Чухме е, че протоколът се очаква да влезе в сила през май 2019 година. Как ще използвате сегашните договори с Japan Tobacco и е, International Tobacco за да се гарантира, че те заедно с Бритиш Беко и другите е, ще се съобразят с е, стратегията от 2013 година. Говорим за проследяване на европейската територия. За, не сторим ли това, е, не трябва да забравяме и споразумението с Филип Морис от 2004 година. Това е че част от проследяването. Говорим за инициатива на бизнеса. Това би ли могло да се използва в целият процес. Госпожа Гростет, благодаря много за Член 15 и 16 от директивата разбирам, е, че е много важно системата за проследяване наистина да бъде независима, което означава, че генерирането на кодове и кодовете за отпечатане трябва да са абсолютно стабилни и проверими националните митници комисията трябва да бъде сигурна, че независимите експерти подават верни данни в базата данни и че ние ще прилагаме съответно протокола за борба с незаконната търговия на тютюневи изделия. Е, и освен това трябва да е, се прилагат съответно разпоредите на директивите, а това предполага и оперативна съвместимост на системите и е, освен това, нека не забравиме, че трябва да направим избора между промишлеността, тротигървата промишленост и вземане на единно решение. Знам, че натиска е огромен. Има о, огромно, огромно количество малки и средни предприятия, които са зависими от това. Как ще, затова искам да, да попитам, кой ще отговаря за прилагането на стратегията на комисията? Как ще бъдат отчети националните органи а, и а, ще има независими органи? А сега господин Колвани е след. Холбани има думата. Благодаря, госпожо председател. А, не мога, за жал, ще, ще говоря народния си език. Благодаря на комисията, като част от коми... член на комисията Енви. Мисля, че трябва да отчетем по-широки аспекти с оглед на нашето днешно участие тук. Е, и слушах с интерес презентациите и ще се опитам да поставя следните въпроси. Нека да се разберем. Пушенето никога не е било здравословно и няма да бъде здравословно. Е, каквото и да говорим за работни места, приходи от данъци и така нататък. Като и ето въпросите. Как комисията ще гарантира с оглед на общественото здраве създаването на система, кое, която няма да е в ущърп на малките производители в полза на големите. Говорим за 7000 работни места – какво ще стане с страните извън Европейския съюз? Изделията, незаконните цигари са в повечето случаи от Белорусия, Русия и Украина. Какво ще се направи там? Комисията не смята ли, че малките производители трябва да бъдат облегчени по някакъв начин. Що се отнася до протокола за порамковата конвенция и СЗО, предвиждат 5 години за проследяване, а ние разполагаме само с малко повече от година време до 19-та година. Комисията не смятате ли, че малките производители трябва да имат повече време, за да не ги съсипем? Госпожа Болан. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Въпросите ми се отнасят за Кодентифай специално. Комисията говори за независима идентификация от независим трета, независима трета страна. Какво значи независима в този случай? След това по член 15 алинея 8 как можем да бъдем сигурни, че аудиторите ще са независими? До сега никога не е постигнато това. И още, комисията би ли обяснила как експертната, за експертната търговия, за незакон, борба с незаконната търговия. Кои са тези специалисти? Това са представители на държавите членки, но трябва да знаем доколко необвързани са тези и безпристрастни са тези лица. Може би и Олаф ще ни каже нещо повече за процедурата. Господин Сани, заповядайте, вие сте. Благодаря, госпожо председател. Слушах и слушах много внимателно представенията и всъщност откакто влязах а, с, а, само неувереността ми нараства. По-специално разбирам, че има срокове срокове, които са наистина е, чукат на вратата. И ще се съглася с колегата, който изрази опасения относно сроковете. Срока 19-та година наистина е много, много, много кратък. И за това искам да попитам комисията кога планирате да приключите междуведомствените консултации и да пристъпите към обществени консултации за изготвения документ? И просто да попитам, какво ще стане, ако повечето производители и дистрибутори, особено по-дребните, не могат, не приемат тези изисквания? Какво ще, ще ги пратим на черния пазар ли? Или и по повод казаното от представителя на комисията, консултации с промишлеността и търговския сектор. Абсурд само когато е абсолютно необходимо. Мисля, че трябва да проявяваме по-голямо доверие в участ... към участниците, иначе рискуваме цялата система да рухне, а не това е нашето желание. Напротив, ние искаме да го избегнем. Председателката госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател, и благодаря. Благо... Имам три бързи въпроса. Единият е по повод питането на господин Бойлен. за член 15 от директивата независима система и по-конкретно алинея 8, където четем, че производителите трябва да, бъд, да изберат независим начин на съхранение и независима разплащателна агенция. Как ще гарантираме, независимостта и безпристрастността на тези подизпълнители и аудитори. Какви са критериите? Госпожа Бертелети спомена идентификацията в веригата на доставки. Говореше се за различните различията с незаконния пазар. Статистиките сочат, че незаконния пазар основно оперира с законно произведени, с оригинални законно произведени, а не, а не фалшив цигари. И дали тази система е пригодна за следене на пазара и как ще се запълни тази голяма празнота, защото статистиките ясно сочат това. Господин Мазаронис, благодаря, госпожи председателки, драги колеги. Благодаря за интересната информация. Искам и аз да поставя въпроси към комисията. Първо, какви стъпки предприе комисията за гарантиране е, за да гарантира, че прилагането на директивата не създава допълнителни бариери пред производителите и търговците в Европейския съюз. Направена ли е задълбочена про проверка в Европейския съюз или има различни правила за износа? Второ, как ще гарантирате, че европейската система е съвместима с другите световни системи? И накрая, вярно ли е, че комисията предлага създаването на нарочна агенция, която да следи е, цялата дистрибуция на тютюневи изделия. И ако има такава агенция, какви ще бъдат нейните правомощия? Ще бъда благодарен за отговор. Благодаря господин Мацуронис. Госпожа Пати, благодаря госпожо председател. Е, без коментар направо въпросите. Съгласна съм с казаното от преждеговорившите колеги. Всичко това са важни неща. Аз мисля, че комисията доста оптимистично преценява възможността да спазим сроковете. Това е други ден, дето се казва. Аз съм скептична относно резултата и в светлината на ефективността и устойчивостта на резултатите, ако ще се бърза толкова. На какви обективни данни се гради вашия оптимизъм? И освен това съм притеснена относно системата за проследяване че това може да породи монопол. Мисля, че един монопол е в разрез с принципите на свободната конкуренция и свободата на услугите. Мисля, че се нуждаем от система за проследяване на базата на солидни стандарти с устойчиви разходи, включително и за древните дистрибутори. Нека тук да няма отклонения. Според мен това е в разрез с, с, с общностната система. Ако не изберем този подход, ще изпаднем в такова положение. В Италия важната фигура е митницата. Те се борят с незаконната търговия. Какво мисли комисията по този въпрос? Е, е, господин Коон. Благодаря, госпожи председателки преди да дойда в парламента, бях а, а, данъчен инспектор, разбирам от измами и мисля, че тук а, държавите членки носят сериозна отговорност относно своята отговорност. Прод персонал, ускоряване на процедурите, това е много важно. Е, важно е тя да бъде приета навсякъде. За сроковете в съвета по здравеопазване имаше сериозни възражения от държавите членки относно възможността на комисията да спази сроковете и как ще се процедира от 19-та година с цигарените, тютюневите изделия, които са в търговско обращение. Благодаря господин Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Аз а, а, с, благодаря за възможността да се включа в дебата. Аз като не пушач ще питам за сроковете. Искам да знам дали мерките ще влязат сила през май 19 година, а за, за, за цигарите, за останалите изделия другия срок какво ще прави комисията? Кога ще излезете с предложение, защото ние трябва да се произнесем по него? Това означава до края на тази година. Госпожа, госпожо Аюзо, съгласен съм с вас. А, устойчивост, оперативна съвместимост на системите и недопускане на монопол. Това е основното. Така че, освен това, трябва да въведе международни стандарти, които да отразяват положението в целия свят. Така че нека не се втурваме към сложна и скъпа система, а система приемлива и за целия свят. В този смисъл трябва да имаме предвид за отражението върху заетостта. Комисията помислила ли е за това? И има ли намерение да се проведе при пилотен проект преди влизането в сила? Госпожа, госпожо Гърди, а, Гърдини, как, какво мисли а, работната група на а, митническите директори? Сега госпожа Зомер, напълно съм съгласна с говорившите. На мен не ми стана ясно как до края на тази година ще излезе акта за изпълнение, е, че и да го обсъдим в парламента, пък той те първа ще се създава какво комисията набързо ли ще претупа нещо само за да спази срока или мислите за удължаване срока на транспониране или пробен период. Просто не мога да си представя, че този срок може да бъде спазен. Нека от сега да помислим по въпроса за промяна на срока. След това международните стандарти. Колегата Салафранка го каза, аз също мисля, че това е важен въпрос. Но нека да кажем, че в е, търговията вече действат системи за обратно проследяване, например в търговията с рибни изделия. Комисията, смятате ли да се възползвате от такива най-добри практики, съществуващи системи? и тръгвайки от тези системи е, да е, проследим. Не се подсмихвайте, колеги. Риба, тютюневи изделия, системата е една и съща. Е, и освен това, налага ли тази нова система създаване на нов орган или можем да използваме съществуващите органи? И доколко комисията смята да се възползва от резултатите от природни а, пилотни проекти в държавите членки. Използвате ли ги? и едно определение в директивата става дума за всички економически субекти по веригата, от производителя до последния участник преди пласмента. А мястото на продажба, търговския обект е последното звено, там където стоката е на разположение на доставчика. Има обаче малки търговци, дребни търговци, които използват централни лагери. Те не попадат като търговски обект в системата. Това ще породи голямо объркване. Комисията ще обясните ли дали е, стоковите складове на търговците на Дребно също попадат в системата? Благодаря. Жак Аденбах. Моя въпрос е много кратък. Исках да попитам кога и как е, ще се са взети предвид а, е, системи за проследяване на, доку... на медикаменти, например. За рибата не, не ми е много ясно. Да А, Господа Геслер, и вие имате въпрос, така че ви давам думата. Нека да ви чуем. Госпожа Гресле, благодаря. Бях малко разочарована от вашата презентация. Очаквах малко повече какво се очаква. За нас е много важно защото ако не внимаваме, всяка будка и всеки дребен търговец ще трябва да се да работят по една сложна система, ще ни убият с камъни, искам да ви кажа. Нуждаем се от оперативна, способна система. Докъде сте стигнали? И освен това, поддържате ли контакти с секретарията на, на рамковата конвенция, за да се произнесат и те съвместимо ли е това, което правим с а, техните стандарти? към Олаф. Участвате ли в тези размисли и, и създаването на организацията? Говорехте за 3 милиарда и 800 милиона цигари от 2013 година. Колко от тях са наистина оригинални? И сега тръгваме с отговорите от комисията. Uh, um, Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите да отговоря сега по, въпрос, по важния въпрос на временността, комисията осъзнава това напълно. Нашата игра е съвсем навременна, навременна. Предвиждаме до края на годината да приемем съответните законодателни актове, което ще даде достатъчно време за прилагане. Нашия план е да опубликува тези актове. Е, предвиждаме това да стане към края на лятото. Също така искам да напомня, че е, крайният срок 2019 година се отнася за цигарите, за други тютюневи изделия. Има по-дълъг период май 2024 година. Повдиг се много важния въпрос за независимостта. Необходимо е да има ясни и общи критерии за независимите трети страни. Под независими разбираме независими от тютюновата промишленост. По тази причина възнамеряваме да въведем редица критерии, обсъждани с държавите членки, които ще бъдат насочени към различни фактори, а именно оценка на независимостта от направните субекти от тютюновата промишленост, за да може наистина да има ефективни защитни страни, за да може независимите стандарти да бъдат използвани и прилагани във всички страни. Беше повдигнат въпроса за малките средните предприятия, разходите. Това е отчетено много внимателно в нашите предложения. Първо искам да уверя всички, че търговците на дребно очевидно няма основни изисквания за търговци на дребно, освен еднократно регистриране и мисля, че това ще бъде в най-добрия интерес на легитимните търговци на дребно. Разходите също така много внимателно се проучват в оценката на въздействието, която правим единичната цена на кутия цигари ще бъде много а, малко повлияна. Основният въпрос са третите страни. И това е наистина проблем, в който Европейски съюз иска да гарантира, че колкото е възможно повече страни по света ще а, ратифицират и ще прилагат протокола. Това е от жизнено важно значение, защото това е единствената надежда, която имаме за борба срещу незаконната търговия. Ние смятаме, че като действаме бързо и показваме как може да се направят нещата, ще насърчим трети страни да предприемат поне съвместими мерки. трябва всичко, което правим, да бъде напълно в съответствие с другите системи и съвместимо с тях. Но, както казах, много е важно да се придвижим колкото е възможно по-бързо, защото това ще даде отговор на някои технически проблеми. Вече беше посочено, че приложното поле, обхвата на системата е да определи точката във времето, а, когато а, тютюневото изделие преминава от законната верига в незаконната. Обсъждаме това с държавите членки. Мога да дам един пример, а, при който държавите членки да могат да установят внезапни промени, които се наблюдават на а, а, равнище дистрибутор, дали се е сменила системата, парадигмата, това е ефективно средство да се търсят а, цигари менте. В тясна връзка сме с всички заинтересовани лица. Много внимателни бяхме, разбира се, да приложим разпоредбите, особено на член 5.3, които регламентират работата на тютюневата промишленост. Естествено, това не означава, че тютюневата промишленост също не е споделила своите виждания. Ние бяхме много открити, много прозрачни. Ние бяхме в много тясно сътрудничество с правоприлагащите органи. Получихме много полезна обратна връзка от митничари и гранична полиция. Мисля, че в общи линии отговорих на всички въпроси. Ако съм изпуснал нещо, подсетете ме, моля. Благодаря. И аз искам да отговоря на някои въпроси. Ще говоря на английски. Мисля, че имаше въпрос на господин Парньо във връзка с, с различните е, договорености за тютюна, дали има все още необходимост да се работи с тютюновата промишленост, когато се следи директивата. Както показа правилно господин Парньо имаме три споразумения, не само комисията, а и почти всички държави членки са партньори в тези споразумения. Те изтичат в 2002 година и респективно в 2030 година. Сега във връзка с проследяването, както беше посочено и тук, ако разгледаме само директивата за тютюневите произведения, тя е ограничена а, само до Европейския съюз. Е необходима глобална система. Именно за това протокола е много важен, както беше анализирано от Мартин Сешел. Това наистина трябва да се подчертае, защото Европейския съюз не помага за борбата срещу тайната контрабанда през границата. В момента това не се прави. Има един преходен период, ще отнеме време. А, за споразуменията за тютюна имат а, световен обхват. А, това, което е по-важно е, че тютюневите споразумения имат а, а, други регулаторни дисциплини. Те а, са форма на борба срещу прането на пари. Там проследяването също е, е по-специфично. Всички споразумения съдържат клауза, според която европейското право има превес а, над споразумението. Това е една гаранция производителите, тюнопроизводителите винаги да трябва да се съобразяват с законодателството. Втория въпрос беше редица депутати споменаха до каква степен митнически Гръцките власти са ангажирани с обсъжданията. Да, те са ангажирани а, в а, формат съвет. Преди десетина дни имахме среща с, с митническите власти, където се обсъди въпроса и компетентни колеги от Генерална дирекция здравеопазване и аз отговаряхме на въпросите. Имаше и въпрос след това от един депутат тук за комитета за е, експорт на тютюн че е, и там се каза, че Олаф не съобщава имената на контрабандистите. Олаф е, има заседание два пъти в годината с експерти от държавите членки. Така че тук не става дума за частен интерес, е, само среща с експертите в тази сфера от държавите членки. А държавите членки те посочват своите делегати, а, така че е, не ние разполагаме с тези данни, държавите членки решават кого да изпратят като делегат. Последният въпрос от госпожа Гресле. Вие споменахте е, тези 3,8 милиарда това, което искам да подчертая, вие можете да намерите числата в доклада ни от май 2017 година според държавите членки. Данните за изенванията са, че 8 от 10 а, а, стека са ефтини бели цигари и ние облегчихме а, а, иземването на цигарите през последните две години. Това беше нашия оперативен опит. 90% бяха ефтини бели цигари, така че а, от наша гледна точка, от нашия опит, а, тази търговия се увеличава дори. Пос по генералната дирекция са господари на а, това начинение, все още не е господари на света, но имаме асоциирани служби, генерална дирекция таксот, е, ние участваме в заседанията на службата. Мартин също така ще бъде ангажиран в консултациите между службите. И ние също така очакваме и е, а, е, да работим в тясно сътрудничество с, с Генерална дирекция по а, здравопазването. Да, е, важни са международните аспекти. Госпожа Картини, вашият въпрос не беше отговорен. Може ли да отговорите на госпожа Картини? дали може да се преодолеят монополите. Uh, uh, да, това е нашето намерение. Намерението ни е да заложим критериите и след това вече да позволим конкуренция в, в използването, в прилагането на тези критерии. Отговор е да. Госпожа Бартелети, имате думата. Не знам всъщност дали ми зададоха въпроси лично на мен. Последния ми коментар. Порази ме, че много, да, много депутати коментираха крайния срок. И макар, че крайния срок е важен, мисля, че е много по-важно да се гарантира системата да е добра, да няма пробойни за тютюновата промишленост и дори да има известно закъснение, а, това няма да бъде края на света. Аз не разбирам а, защо толкова много се настоява за спазването на графика. Господин Люкен, благодаря. Искам, господин Лекен, искам да кажа като човек, който предоставя технически услуги, аз наистина много се вълнувам от това, защото това е първата безпредседентна система, която ще се приложи в системата на бързо придвижващи се стоки. Тук ние ще работим с идентифицируеми заплахи не трябва да се решава всеки потенциален начин за контрабанда на тютюн. Именно така а, се създават компаниите. Благодаря ви за участието в дебата, благодаря на всички, благодаря на госпожа Гресле за това, че пое инициативата. Темата е интересна, тя е необходима. Мисля, че трябва да създадем система, която е надежна и е модел и за целия свят. Благодаря за всички. И сега, моля, останете за следващата ни размяна на мнения. Благодаря на колегите от Комисията по околна среда. Ние продължаваме обаче, защото нямаме време. Сега продължаваме с специалния доклад 33 от 2016 година за механизма за гражданска защита. Госпожа Каденбах е докладчица представители от Светната палата господин Весберг. Той ще получи веднага думата за представяне на, сме... на специалния доклад. Може да работим до 12.40. След това преводачите ни напускат, защото има друг ангажимент. Господин Весберг, имате думата. Please, Mr. Vesberg, you have the floor. Thank you. Okay, I, a little bit confusing here, but I start anyhow. Um, it is my pleasure to... Удоволствие за мен да представя специалния доклад за механизма за гражданска защита на Съюза и

Искаме да изпратим ясен сигнал, че европейските институции не са са крепостени в институционализирана роля. Те работят заедно и защитават интересите на гражданите. Докладът казва, че бедствие може да се случи навсякъде, по всяко време независимо какво може да е това бедствие, природно или предизвикано от хора. Механизма дава добавнена стойност на Европейския съюз. Нашата цел беше да преценим дали реакцията на бедствия извън Европейския съюз се е подобрила след като механизма за гражданска защита бе въведен през 2014 година. Става дума за координацията с държави извън Европейския съюз, координация между държавите членки и координацията на действията с международни актьори ще представя основното послание. Комисията добре координира действията по реакция на бедствие. Ние се спряхме на три бедствия, които аудитирахме. Наводненията в Босна и Херцеговина през 2014 година, ебола кризата в Западна Африка 2014-2016 година и земетресението в Непал през 2015 година. За, всяка от тези, за всяко от тези бедствия реакцията на комисията беше навременна и екипите реагираха на място адекватно. Комисията укрепи координацията и реакцията чрез добър обмен на мнение. Координацията между дирекции и отдели на Европейския съюз, на комисията и други органи беше задоволително и осигури добри, постигането на добри резултати. Винаги обаче има възможност за подобрение и това се отнася за функционирането на механизма за гражданска защита. Имаше някои области, където трябваше да има, където видяхме, че трябва да има подобрения за под постигане на по-добри резултати. Нашите препоръки са свързани с подобряване на обмена на информация, подобряване на докладването и подобряване на координацията между екипите. По този начин може да увеличим по-доброто, по-добрата употреба на механизма за гражданска защита на Съюза. Благодаря. Благодаря госпожа Каденбах. И аз благодаря. Като докладчица бях много щастлива, когато получих доклада от Сметната палата, който в крайна сметка казва, че се работи добре по принцип и че механизмът за гражданска защита извън Съюза е функционирал добре и нещо, което искам да подчертая, готовността на комисията да приеме препоръките на Сметната палата. Да ги приеме и да ги приложи, естествено. Важно е да се работи бързо и последователно, съгласувано, защото последствията от бедствията са дълготрайни. Тук става дума за разрушение, за економически щети и за човешки животи. Естествено, искаме да подкрепим комисията да използва по-добре финансовите ресурси, да мобилизира по-добре експертите, за да може засегнатите страни да бъдат подкрепени колкото се може по-бързо. Приветстваме създаването на местата и точки за контакт на място. Освен това, Важно е и въвеждането през 2016 година на Европейския медицински корпус. Това е доброволна инициатива, приветстваме я. Видяхме колко е важно обаче такава инициатива да, да съществува в контекста на кризата с ебола. Намалението на административната тежест е важно, особено когато става дума за кратки срокове, за гражданска защита, защото заба... тогава така се забавя реакцията, да се спасят хора, да им се окаже нужната помощ. Една молба имаме. Държавите да изпращат повече средства, било то финансови и човешки ресурси, за да може реакцията на бедствията и катастрофите да е наистина бърза. Благодаря за доброто сътрудничество. това беше, имам предвид сътрудничеството, вътрешното сътрудничество с представители на държавите членки. Ние успяхме като депутати да се запознаем с механизма за гражданска защита и видяхме, че той наистина функционира гладко. Мисля наистина, че нещата изглеждат добре, ситуацията е добра, има възможности някъде е, да, тук е да има подобрения, но по принцип Нашето заключение е положително. Председателката. Да, ние сме били често на места, където се е случвало бедствие, случвало се катастрофа. Знаем, комисията има много опит в това отношение. Колегата Салафранка. Благодаря. Ние сме доволни от доклада на Сметната палата и сме доволни от работния документ на докладчицата. Европейския съюз координира добре своята реакция извън Европейския съюз. Този инструмент, този механизъм разполага с голям бюджет. Вие споменахте три бедствия. и казахте, че на място има нужда от повече координация на, между екипите на, на държавите членки. Освен това установихме, че има възможност за подобрение и тук става дума главно за бързината на намесата и за навременната реакция. би било хубаво бързо да се изпращат експерти, още по-бързо, още по-бързо да се изпращат финансови средства и да се намаляват бюрократичните пречки. По-добра информация, това е необходима му между държавите членки. Това е важно, особено когато става дума за катастрофи и човешки животи. Мисля обаче, че трябва да заложим и на превенцията – И ясни са заключенията на Сметната палата, че има възможност за подобрение и има нужда от подобрение. Следващият оратор. Член Травалю, eh, que tem sido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 Е, <laughs> Ще се наложи да започнете отново, казва председателката. Е, и така, ето и изказването. Смятам, че от страна на Европейския съюз трябва да се помисли за еднакво прилагане в механизма в извън Европейския съюз трябва да отбележа, че комисията е свършила много добра работа в Европа. Е, само 45 е, минути след като Португалия беше включ, стартирала механизма, комисията изпрати екипи за борба с е, бедствените пожари. Мисля, че трябва да умеем и да хвалим, не само непрекъснато да критикуваме комисията. Вие свършихте блестяща работа, благодаря ви от името на Португалия. Тези координирани действия спасиха много животи, макар че за жалост оплакваме и 134 покойници. Благодаря. Да, наистина това е система, работеща в Европейския. Сега госпожа Стюар Дейвид от Генерална дирекция ЕКО. Uh, uh, Благодаря. Много се радвам да мога да участвам в това положително мнение, е, дадено от Сметната палата и докладчицата. Благодаря за положителните коментари. Ние естествено съзнаваме, че винаги има възможност за подобрение. Така е, но благодаря за положителните коментари. Тези коментари отразяват нашето, нашия ангажимент за а, хората в Европа и извън Европа, защото наистина нашата дейност има смисъл. Като бюрократи ние искаме да създаваме ефективни механизми. Има определени специфични а, е, препоръки. А, е, ние работим на тях в мо момента, а именно а, е, бързо реагиране, още в ранните фази на реакция. Тази сутрин говорих за оценката на цел, цялостния механизъм пред Комисията за развитие. Мисля, че това е също ключов момент и е, трябва да осъзнаем, че трябва и да отбелязваме колко бързо може да реагираме. И каква е оперативната ни възможност за активиране. В Чили, например, хората бяха на място за 48 часа и мисля, че за Чили това е добре. Но в крайна сметка държавите членки дават капацитета, пращат експертите. Не само координацията от страна на комисията е важна, Важна е реакцията на държавите членки. Моите съболезнования за жертвите в Португалия. Аз бях и в Португалия и чухме тази сутрин, че механизмът бе задействан в 5.45 на 8 юни неделя и всеки, който познава нашия център, знае, че ние работим денонощно и това показва колко е важно да имаме един непрекъснат мониторинг. Френското правителство направи в 7 часа веднага е, първията оферта. 12.30 е, Португалия помоли за допълнителна помощ, защото пожарите се разпространяваха много бързо и един час след това италианците изпратиха самолети, а испанците също изпратиха допълнителен капацитет. Така че в рамките на деня бяха дадени ББ предоставена помощ от съседните на Португалия страни и от Европейската комисия. Явно активацията на механизма беше много важна. Ние от наша страна направихме нещо, което също бе отчетено в доклада, а именно свикване на всички хора, които трябва да бъдат на място. И, и още в неделя ние решихме, че ще трябва да имаме повече, ще имаме нужда от повече капацитети. Сега за превенцията, това е така, вярно е, но ние също така инвестираме и в дългосрочните препоръки. Най-вече имахме предложения, конкретни предложения за по-добро развитие на така наречената информационна система СЕСИС, да стане тя по-добра, по, по, добре за, изп... по-добра за използване от потребителите. Ние незабавно реактивирахме една потребителска група и работим върху автоматизираните заявки за транспорт. Много е важно да се да се обработват едновременно, да се, да се съчетаят всички усилия на бюрократите, защото бюрократите в крайна сметка не искат да работят бюрократично. Транспортът е голям проблем в момента, но ние работим над това, ние въвеждаме стандартизирана система за заявление – Ще въведем и система за превенция и подготовка. А, има още много други системи, които целят подобряване на реакцията в ситуация на бедствие. Няма да навлизам обаче в подробности. Моето заключение е, че сме много ангажирани с тази работа. Много неща се случват в момента. И се надявам до края на мандата да постигнем фундаментални промени в септември през септември, във всички случаи през есента, ще може да представим на парламента една цялостна оценка на системата коментари. От сметната палата един коментар имам. Шест години се занимавам с външните дейности на Европейския съюз и трябва да кажа, има много проблеми с координацията може би това е най-големият проблем, който се очертава във всички доклади, които съм правил. И тук е, виждаме един пример за точно обратното, че координацията е до, върви доста гладко. За съжаление, в други области координацията не е така добра. Да. Е, това е мечтата на всеки контролер – разпространение на добрите практики. Госпожа Каденбах, това е което и аз си желая от Сметната палата да мислим не само това, какво може да подобрим, подобрим, но и да се посочат добрите практики, които вече съществуват. и да се види, че в крайна сметка Европейския съюз се развива положително. Благодаря, казва председателката. С това приключваме тази сесия. Ще продължим с следващия доклад за сградите на външната служба по света. Ще продължим от 2,5 без превод. Ще говорим за сградите в Вашингтон и Нью Йорк. Благодаря. Ще се видим след обяд.